Е, ще се гласува резолюцията. Искам да съобщя на всички, че следващото заседание ще се проведе утре, четвъртък, 19 февруари 2017 година от 9 е, до 12 часа и после от